Дами и господа, скъпи колеги, ако обичате, заемайте местата си по-бързичко. Започваме работата, тъй като днешното ни заседание с заместник председателката на комисията, върховен представител по външната дейност е много важна. Дневният ред е много важен но обаче трябва да свършим в 4 без 15. Затова ви призовавам да бъдете точни и лаконични. Днес се събираме в присъствие на госпожа Аштон е да обсъдим политиката за сигурност и отбрана и особено да използваме възможността на подкомисията по сигурност и отбрана. Аз представих отчета за външната политика по сигурност и отбрана. Този доклад отбелязва стратегическите предизвикателства, пред които сме изправени, промяната на американската политика, която обръща главно внимание сега на Тихоокеанския басейн и Азия. И като си има предвид тези, си има предвид тези нови стратегически предизвикателства, Европейският съюз а, понякога като че ли трудно намира а, своето място в а, политиката за сигурност и отбрана. Чуват се критични гласове и доклада е критично настроен не един път, както вие самата сте посочвала, именно страните членки и особено в областта на военните ангажименти с главната отговорност. Те трябва да поемат своята отговорност за това, което ние смятаме в този парламент като най-важно за нашата политика за сигурност и отбрана. Е, смятаме, че европейските институции, някои от тях са много млади все още, ето, а, а, тук е и секретарят на службата за външна дейност. Всичко това, което се беше предвидено и създадено с посила на договора от Лисабон, а, сега намира своето място и разработва при политическите приоритети за Европейския съюз на международната сцена. Разбира се, аз бих искал да ви задам не един въпрос. сигурен съм, че ще има и от ваша страна много въпроси, но моля, ограничавайте се във времето. трябва да обърнем внимание главно на това, което става напоследък в Сахел и най-последните приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, включително и операциите в Нигер, а също така и подготовката на мисията в Мали – ще ви съобщим най-новата актуална информация в тази област. След тези кратки уводни думи, госпожо Аштън, имате думата. Благодаря много, много сте любезен, но аз ще трябва да говоря на английски, защото на този език ще мога да бъда по-точна когато се говори за тези теми, е много трудно да говоря на чужд език. И искам в самото начало да благодаря на всички за дадената ми възможност. Много е важно да прекараме това време заедно, обсъждайки нашата обща политика в областта на сигурността и отбраната. Връщам се от среща с генералния секретар на НАТО и много а, голямо внимание отдавам на тези въпроси. Трябва да ви кажа, че те а, много подкрепят нашата а, работа а, и също а, възможностите за засилването на нейната интензивност. Аз не виждам а, обсъждането като някаква критика. Според мен това е възможност а, за, за да насочим вниманието си в области, които според вас са възможности и можем да разширим дейността си. Колкото повече работим заедно, повече можем да, по-настоятелно можем да се движим в тези, както казах, важни посоки. Операциите ни са в сърцевината на нашата политика на сигурност и отбрана. И мисля, че имаме доста динамични събития, имаме мисии в Африканския рок, в Судан и в Сахел. Работим а, също по две потенциални мисии, една военна в Мали и една цивилна в Либия. Те ще се насочат а, в частност а, към въпросите за управление на границите. За да отговоря на въпроса за Мали, на 15 октомври бяхме поканени от призовани от съвета да работим по концепция за управление на кризите и да представим това на нашите министри на отбраната на заседанието на 19 ноември, което аз ще председателствам. Една от насоките е да разширим мисиите си в, да, и да обхванем и други държави аз а, говоря с, с министрите по външните работи, когато говоря с колегите, които на място осъществяват нашата политика, винаги а, си казваме, трябва да завършим това, което сме започнали. Имам предвид по-специално на нашата дейност на Балканите, както някои от вас знаят, да обвържем нашите усилия в посока на намиране на политически решения. Мисля, че можем да откроим съвсем ясно постигнати положителни резултати. Нашия подход в областта на политиката на сигурност и отбрана е да търсим положителните резултати, за да видим какво сме постигнали. Така когато разглеждаме мисиите си в Африка, могат да посочат такива резултати. През 2010 година край Сомалийския бряг бяха нападнати от пирати 47 кораба, 2011 броят е 25. За тази година са 5. 5 е твърде много, но тенденцията се развива в правилна посока. Потвърдените та, а, нападения, а, опити за отвлечене бяха 176 за 2011 година и само 35 за сега за 2012. До края на годината в нашата мисия за обучение ще се обучат над 3000 войника те ще помагат а, на място в а, Сомалия, където правителството успя да си възвърне контрола върху големи части от сомалийска територия. Аз на място видях какво а, става там. Бях в Сомалия, срещнах се с командирите, за да обсъдим тяхното виждане за мисиите и за успехите. Има успехи, има реални, устойчиви постижения и резултати. Но всичко това трябва, както и вие казахте, да бъде част от една широка стратегия. Това всъщност е важното а, по отношение на Лисабонския договор и неговата реализация. И това всичко се отразява в доклада. Говорих за Сомалия. Ние правим сериозни инвестиции в политически план. Имаме свой ангажимент. Алекс Ронда с нашия специален представител е там. А, както казах, през август бях в Могадишо и а, беше много интересно да проведем разговори с, с всички командири, три операции, да поговорим какво да направим. Всички те казаха всички мисии са важни, но те трябва да бъдат подкрепени с необходимите ресурси и ясно да се разбира какво могат да постигнат. Но всичко това да се позиционира в един по-широк подход. Прекратяването на пиратството в морето е, е, върви ръка за ръка с предотвратяването му на суша. А, в а, Сомалия нашите усилия вървят ръка, за, ръка с прекратяването на военните действия там. Когато говорих специално с а, жените, нашите жени, там те казаха, ние бяхме е, заедно през цялото време, вие ни подкрепахте, но сега имаме нужда а, от устойчивост, след като се оттеглят а, войските, да имаме възможност да се развива страната в правилна посока. И Важно е в това отношение да работим заедно. Например, по операция Океански щит с а, НАТО или в а, а, операция Аталанта или финансирането в, на Амисом. Да намерим по какъв начин да а, преминем а, от прекратяване на конфликта към развитие и към устойчиво самостоятелно развитие на тези страни. Когато говорим за това, за, като за един цялостен подход, или да прибавим измерението на, чу, на хуманитарната помощ и да го свържем с политиката на развитие, ние трябва да отчитаме, така както става, например, в момента в Сахел, многоликостта на проблемите. От глада до липсата на развитие, до липсата на, на, на намеса от страна на държавността и а, непредоставянето на основни услуги, като здравеопазване, обучение, до борбата с а, екстремизма, тероризма борбата с а, а, наркотиците, които до някъде са свързани с всичко това, което става в тази част на света. И когато се разгледа този широк кръг от проблеми и предизвикателства, трябва да имаме подход, за да се насочат усилията ми към решаването на всички тях. И от това имат нужда нашите мисии. Това е жизненно важен компот компонент от стратегията. Във връзка с това стои въпросът за медиаторството и посредничеството. Това е една област, която особено много ме вълнува. Ако смятате, че е необходимо да има, изградим отделна институция, за това аз ще подкрепя такова едно виждане. То трябва да се подкрепи с ресурси. Аз ще бъда домакин на среща с ръководството на Сърбия и Косово. Опитваме се да организираме подобна среща и с Иран, така че аз разбирам от гледна точка на моята роля колко е важно да сме по-активни като посредници и да помагаме за постигането на тези цели. Европейския съюз отдава особено значение на това, на разбирането на тази ни мисия и възможностите да я реализираме финансираме. Това, разбира се, си има разходи и външни, и вътрешни. С ваше позволение искам да говоря малко за капацитета защото общата политика в областта на отбраната и сигурността ни дава възможност да правим това, но ние трябва да имаме способността, капацитета да решаваме тези въпроси. Знаем как се отразява финансовата криза на всички бюджети, включително бюджетите за сигурност и отбрана. Затова аз работя и с други организации, с колегите от НАТО в областта на интелигентната отбрана и искаме да реализираме двустранен подход. От първа страна от първата страна конкретни проекти. Това установихме от опита ни в конфликта в Либия. На второ място целият подход на споделяне и обединяване на усилията трябва да бъде по-систематизиран и искам всичко това да се вписва в по-широките европейски политики, изследване, развитие, да използваме всичко това, начина по който работим с отбранителната промишленост. Всичко това е особено важно, за да можем да използваме ресурсите си по ефективен начин. Както а, господин Донжон посочва, това са решаващи въпроси. Предстои заседание на 19 ноември на съвета на министрите в формат отбрана и той ще разгледа тези въпроси. Всичко това е изключително важно. Ако искаме да постигнем ефективността, която желаем, а, и да повишим сегашната си ефективност. Освен това, трябва да има еволюция в нашите действия в глобален контекст. Например, други държави, в частност а, от партньорите от Азия, Индия, Индонезия, Южна Корея, Виетнам и Китай проявяват интерес за съвместни действия по въпросите на сигурността и отбраната. Когато посещавам региона, аз се срещам с министрите на отбраната, техните консултанти и разглеждаме въпроси, които да решаваме в конкретен план. Това, да стане, това става част от нашата стратегия за, за гарантиране на сигурността по целия свят. Както знаете, ние искаме този въпрос да се повдигне на ниво Европейски съвет. Радвам се, че президентът Ван Ромпой постави това в дневния ред и започвайки с следващото ни заседание през ноември, ще обсъдим тази възможност. Важно е също нещата да се разглеждат в правилен контекст. Трябва ясно да отчертаваме предизвикателствата пред нас, трябва да сме сигурни, че можем да обезпечим ресурсно действията си, да разбираме контекста, в който работим и трябва ясно да си даваме сметки, че на оперативното поле на, действ... на действията ние е, решаваме въпроси, които ще донесат не само незабавни решения, но и дългосрочни решения на проблемите трябва да обединим в едно всички елементи с които и разполагаме, да работим чрез една по-интелигентна, умна отбрана, да работим в тясно сътрудничество с различните агенции, с отбранителната промишленост, за да имаме силни идеи в областта на изследователската и развойна дейност, да работим с трети страни, с които имаме общи интереси по конкретни проекти, за да можем да си сътрудничим. И така съвсем съвсем накратко изброявам как виждам нещата. Но според мен трябва да продължим активно да работим и да настояваме колкото може по-неотстъпчиво за това, че ние имаме важна роля, е, която да играем, за да бъдем източник на стабилност за нашите народи в Европа и за решаване на редица предизвикателства пред нас. Благодаря. Благодаря. Е, а, колеги, напомням ви, че времето ни е много кратко. И затова а, а, давам по една минута на всички, които искат да се изкажат. Като се спрете преди всичко на въпросите, които обсъждаме днес. Знам, че съблазанта да се а, впуснете в най-различни теми от външната политика е голяма, а, но моля, придържите се само към въпросите, които по същество принадлежат към нашата външна политика и политика за сигурност. Благодаря, господин председател. От името на нашата политическа група трябва да кажа, че много ценим вашето присъствие тук, госпожо Аштън. Вашите усилия за подобряване на нашата на обща политика за сигурност и отбрана. Какво се стремим да направим? Опитваме се да намерим формули, които да ни дадат възможност да действаме на широк франт, чрез дипломатически, търговски, военни действия, като използваме ограничените си ресурси в определени географски райони. Като се опитваме да работим в рамките на в стратегически рамки, да може всички органи на Европейския съюз да действат в унисон и на място, за да може да е, реагираме по-ефективно и колкото може по-бързо. Да работим заедно с ООН, с НАТО, с САЩ. Искам да ви попитам, госпожо Аштън, кога а, а, смятате да излезете извън рамките на Мали, Либия, Сомалия, за която стана дума. Кога възнамерявате да формулирате една по-обща стратегия за обща политика за сигурност и отбрана? Благодаря, госпожа Гомеш. Трагедията в Бенгази, госпожа Аштън, където бяха убити американските дипломати, ясно показва, че терористичните групи се възползват от вакуума в сигурността, а, който се е образувал там. А, миналата събота а, аз посетих заедно с делегация на Европейския съюз огромно депо Арсенал извън Зентан. Това е една страхотна цел за евентуални терористични актове. Бихме ли могли, а, а, когато говорим за Мали в рамките на нашата обща политика за сигурност и отбрана, а, да включим също така и а, нещо друго. Особено важно е а, а, да се интегрират нашите усилия в а, мисията с Мали. А, защото а, страните, на които предлагаме нашата помощ, са готови, а, готови да я приемат. Те я приемат а, а, с благодарност. необходимо е а, да споделяме ресурси с тях. И, и, не усещате, мислите ли, че страните членки разбират нуждите на тази а, обща политика за сигурност и отбрана? Благодаря. Госпожа Адиади. Добър ден. Споменахте стратегическия диалог с Китай, Русия, Япония, Индонезия. Диалог, чрез който ние се стремим да работим заедно в полза на сигурността. Не споменахте, обаче Русия. Аз много внимателно слушах. Разбира се, отношенията ни с Русия са извънредно важни и трудни. Неодавна бе освободен министърът на отбраната. Не, ние ще кажем защо и как е станало това, но явно там се създават нови условия, нов контекст. Какво възнамерявате да направите във връзка с препоръките на Европейският парламент, одобрени на ноеврийската сесия на парламента? за, навал... за налагане най-малкото на визови ограничения на онези, които бяха виновни за смъртта на господин Магницки. Благодаря. А госпожа Ромпнер, благодаря. Най-напред бих искала да а, кажа, че приветствам ударението ви за по-цялостен, всеобхватен подход. Два въпроса. Първо Мали. Не един път се казва, че трябва да се борим с Алкаида, която прониква там, но не трябва да забравяме, че има и местна опозиция, която в един момент бяха решили да се, се, да се трудничат с правителството, но след това решиха да се отклонят. А, какво правим, за да може да ги включим в общия политически процес? Смятам, че това е особено важно. Това първо. А, второ. The Court of Auditors, uh, um... а, а, в, на пограниците на Косово а, също има събития. Мисля, че не, е необходимо да се кажат няколко думи по този въпрос. Говорим за капацитет. Не трябва да забравяме, а, че а, а, а, в многогодишна финансова рамка близо с 10% се намаляват бюджетът за отбрана и е, външна дейност. Това ще се отрази на вашата служба, ще се отрази на вашите възможности за действие. Което не можем да направим сами, трябва да търсим помощта и подкрепата на други. Благодаря, господин Левзин. Благодаря. Като начало искам да се присъединя към казаното на моята колежка госпожа Бранднер, че имам нужда от яснота за Мали, защото чувам, че в Мали съществуват допълнителни разговори, допълнителни възможности за преговори с туарегите в северната част на Мали. Но искам да обърна внимание на военните аспекти и казаното от генерал Куя, а именно, че малийската армия има само 2000 войника и е много съмнително, че те ще успеят да се върнат в териториите си. И ако наша задача е да се включим във военните действия, искам да ви попитам колко военна сила е необходима, за да участваме в военните действия? И второ, дали споделяте мнението на господин Куят, което а, ви а,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 Благодаря, господин председател. Моите забележки са по-скоро от общ характер. Споменахме и обсъждахме доклада на господин Данжон в Европейския парламент, в Европейския съюз и в държавите членки. Съществува настояща политика на, за сигурност и отбрана, която се крепи на основополагащи принципи. Не искам да говоря от името на специална партия, но трябва да бъдем единни в Европа, ако искаме да бъдем играч на глобалната сцена, без да споменавам изобщо президента Обама. Не бива да изпадаме в ситуации на остарял радикализъм, Нямам повече време за да говоря, но имам въпрос към госпожа Аштън. Процесът, оповестен в медиите, за преговори, които се водят а, за механизма за стабилност. Госпожа Меркел беше против. Аз обаче не разбрах дали вие подкрепяте а, сливането на тези големи европейски системи или не. Мерси, месье президент. Благодаря, леди Аштън, че сте тук. А, Миналата седмица делегация посети Косово и Сърбия почти едновременно с госпожа Клинтън. И ние прекусихме северният район, имахме срещи с, с служителите на силите там и трябва да кажа, че членовете на Форд са малко разжаровани. Не толкова поради липса на координация на място, колкото поради неспособността на Еолекс да изпълнява своите задачи без помощта на силите на НАТО. Това беше потвърдено от представителите на Кейфор и се подхвърля идеята Кейфор да бъде заместен с мисия в рамките на ОПСО. Мислите ли, че това е, е възможно? Тази идея е обсъждана ли вече в съвета или по време на вашите е, разговори с генералния секретар на НАТО? Благодаря, господин Катин. Мерси, ле президент. Е, мадам Ештън, I will Благодаря, господин председател. Госпожа Аштън, аз ще е, започна от там, където свърши моята колежка Мария Лен Копо за отношенията между Сърбия и Косово. Искам да ви поздравя за това, което сте постигнали до сега. Председателите ще отидат в Черна гора за, за среща, но като се има предвид липсата на диалог между Белград и Прищина, съществува диалог между, от десетилетия между сърбите в Косово сърбите а, на юг от река Ибър са признати, се смятат за някакви предатели. А, а, и Белград въобще не ги а, признава. И за това най-настоятелно и искрено призовавам за среща представител между представители на правителството на Косово, който представлява сърбите в Косово и представител а, на Сърбия. Това би било а, директен диалог между сърбите от Северно Косово и сърбите, които живеят в енклави и участват в, правителството. Господин Танок. Благодаря. А, госпожа Аштън, искам да попитам за Сирия, Иран а, и а, Китай. Има още толкова много неща, които искам да ви попитам, но ще ви задам един прост въпрос. Кой ще е, замести държавния секретар Хилари Клинтон? Господа Луначек. А, и аз е, бих искала да ви благодаря, е, леди Аштън, за това, че сте присъствате на нашата среща. И да кажем това, което предишните колеги казаха, ние бяхме на, в, в Белград и в, в Прищина, в северната част на Косово, малко преди там да пристигне Хилари Клинтън. Искам да ви поздравя а, а, за това, че министр-председателят Тачич и Садич успяхте да ги съберете на една маса. А, доклада, имаме докладът на Сметната палата от миналата седмица и докладът критикува положението в Косово и много остро критикува начина по който Европейския съюз решава този проблем. Координацията между службата за външна дейност и страните членки, например, не гарантира а, наличието на достатъчно персонал, а, достатъчно квалифицирани хора. А, наред с това, тези действия могат да вредят и вредят на възможността на Еолекс да действа. В, в Прищина нямаме достатъчно персонал, за да изпълним нашите ангажименти там. И искам да попитам какво смятате да направите връзка с препоръките на Сметната палата. И накрая, участието на жени, не само в Еолекс изобщо, но в други мисии, какво мислите да направите по този въпрос? Благодаря. Благодаря. Госпожа Аштан, имате думата за отговор. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря на всички за зададените въпроси. Ще се постарая да отговоря максимално пълно. Госпожа Салафранка, съвсем правилно посочихте, че а, този наш всестранен подход има всички тези аспекти за хуманитарната помощ, търговията и така нататък. Бих искала да повишим ефективността на усилията си в организирането на те нареченото единно действие. И трябва да направим преглед на възможностите. Мисля, че това е чудесна идея. Важното за мен е, че започнахме след Лисабонския договор да разработваме анализ какво е различното и какво може да се прави по-ефективно и ефикасно. За мен е съвсем логично да използваме в синергия различните неща, които Европейския съюз прави по цял свят за да работим наистина с дългосрочен план. Всеки елемент е изключително важен, жизнено важен сам по себе си. Трябва да помагаме на хората чрез хуманитарна помощ, трябваме да изпращаме мисии в случай на хуманитарни кризи, трябва да има а, хора на място. Но всичко това не може да постигне, макар и важно само по себе си, онова, което очертаваме в една обща рамка. И колкото по-развита е рамката, толкова по-добре. Това ще бъде е, за мен много важно и аз искам да дам своя е, принос и, и мисля, че има много неща, които да споделя за това какво съм успяла да направя и какво трябва да могат да правят моите е, наследници на поста за вашия въпрос за убийството на американския посланник в Бенгази, няма да се изненадате, че миналата седмица, като пътувахме с държавния секретар Хилари Клинтон, ние говорихме и по този въпрос и преизбраният президент на Съединените щати също обръща голямо внимание на това. Ние ще обсъждаме през идните седмици тези въпроси заедно с държавите членки членки и САЩ. Е, това, което казвате за другите проблеми и Мали, абсолютно сте права. Знаем е, за преминаването на границите, на влизането нежелали елементи в Мали. Активират се различни елементи по различни причини. От една страна хора, движени от фундаменталните си убеждения, други, които се движат от престъпни намерения, защото са наркотрафиканти и трети, които а, са там, защото искат различно бъдеще, различни мотиви. И абсолютно сте права. Държавите членки си дават сметка, че трябва да работят заедно и да си сътрудничат. Особено в Либия, където а, това очакване на истинско правителство е голямо предизвикателство за всички нас. Трудно е да се работи, когато има толкова много действащи лица на сцената. Сега се надявам вече да можем да тръгнат нашите проблеми Пряко пряко е взаимодействие с нашите партньори и в Либия, и в Мали, и разработване на програми в областта за управлението на границите, за да можем да гарантираме по-висока степен на сигурност. За Русия ние говорим в тясно, работим в тясно сътрудничество с Русия за чат. Аз аз подчертавам тези наши общи инициативи по въпроси, които тревожат всички нас. Според мен, ако ние се опитваме да решаваме проблеми а, и виждаме, че нашата позиция и тази на Русия всъщност не са толкова различни. Например, в Приднестровието и как да помогнем а, на хората там за да изградят своето бъдеще. А, сега за а, случая Магницки, това е въпроса за визите. Ние трябва да, а, да знаете, това са въпроси, които го поставяме. Поставили сме ги в отношенията с президента Путин. Да, както и вие казвате, дали ще ускорим усилията си, ще зависи от държавите членки, но разговорите относно отношенията ни с Русия ще бъдат водещи в дневния ни ред поради предстоящата среща на високо равнище тук с Русия. Госпожа Бранднер, има хора, които преосмислят позицията си за Мали. Аз бях в Алжир и в Марокко наскоро. Беше ми много интересно. Специално отидох да разговарям с ръководителите на тези страни за региона и за това какво можем да направим и какво е тяхното виждане. Интересно беше, че нещата се случваха в момента, докато бях там, пристигаха съобщения за неща, които трябва да се преосмислят трябва да работим максимална степен в политически диалог и да подкрепяме този диалог. За въпросите за укрепване на нашите усилия и отчета на Сметната палата. Ние работим а, в това отношение. Спомните се, че имахме про, там пре, а, про, преглед. Това е защото аз мислех, че не сме съвсем е, няма яснота за това какво може да се прехвърли като задача и отговорност на правителството на Косово. Това ще помогне. И също така нашето присъствие на място, особено в южните райони, там все още имаме предизвикателства да изпратим точните хора на точното място и сметната палата с пълно право посочва това. Въпросът не е лесен, но тези критики са добре дошли, защото ни помагат да видим с един поглед гледат отвън какво е необходимо да се промени и подобри. Благодаря ви за въпроса за бюджета, защото когато говорим за политиката на, външна, на външните работи и сигурността, ние говорим за политиката на, за, за европейските граждани, защото става въпрос за тяхната сигурност, за техния живот. Трябва да работим повече по този въпрос. Госпожо Люзинг, вие ме по, поминахте поставихте въпрос, аз съм дали съм съгласна с това, което е казал германският военноначалник. Аз не съм запозната с въпроса, за да го коментирам, но по принцип в Мали имаме още много работа, за да може да работим още два или три аспекта от дейността си. Първо, как да а, подкрепяме АКОАС и дейността им в Мали. Второ, тренировачни тренировъчни дейности, подкрепа, подкрепа на тези, които искат да осъществяват политически политически диалог. Той ще бъде изключително необходим. А, също така, като част от нашата стратегия, да помислим щателно какви са потребностите на хората а, в целия регион на Сахел. От, а, както казах, от една страна нуждите от изхранване, до, друг, от, до усещането за присъствие и активно действие от страна на държавата и гарантиране на сигурност. И в тези насоки трябва да работим повече но за тази цел ние водим консултации с най-активните действащи лица, за да можем да бъдем максимално ефективни. Господин Янес, попитахте дали мога да кажа нещо за едно сливане, което не се е осъществило и отговора е няма да кажа. Госпожа Копа, вашето наблюдение при е, посещението ви в северната част на Косово и дали трябва да заместим с програма на европейската политика, на европейската политика на сигурност и отбрана съществуващите дейности на КЕЙФОР. Там а, са притеснени за възможността да осигурим достатъчно полицейски сили и в а, Косово. Това е реално опасение. Нямаме достатъчно персонал. И така също за възможността ни да предоставим повече ресурси. к 4 се притесняват от това дали а, това, което трябва да се направи е полицейски отговор на ситуацията, а не военен. Същевременно трябва да знаем, че отношенията ни на място са много силни, стабилни. Връзките с Кейфо и Юлек са много добри. Аз искам да подчертая това, защото един въпрос въпросите беше как а, те ще работят по-добре с КФО. Ние ние работим по това взаимоотношение, но определено опират въпроса до ресурсата обезпеченост и трябва да се намери отговор на този въпрос за въпроса за сърбите в Косово. Необходимо е да засилим усилията си. Аз се срещнах с, с вице-президента, когато бяхме в Косово, с а, госпожа Клинтън. Срещнахме с представители на целия политически спектър и отделно имах разговори с а, него. Ако заседанието а, може да представлява една крачка напред, трябва още крачки да предвидим много са крачките, които са необходими. Част от а, тази необходимост е всички да разбират, а, че, се, че намират признание и разбиране от другата страна като личности, като представители на различни култури. Господин Танък, не знам кой ще е следващия държавен секретар на щатите. Има няколко имена, така да се каже, в черновата и всички, трябва да кажа, почти всички са ми много познати, така че който и да избере президента, ще бъде удоволствие да работя с него. Трябва да кажа, че една от големите радости на моята длъжност бе възможността да работя с госпожа Хилари Клинтон това, е, което ние направихме с съвместните си постижения, бе е, ясно послание за съвместната ни е, дейност и ангажименти в Босна и в Косово, така че много ще ми липсва. Така, струва ми се, че отговорих частично на следващия въпрос. важно е, когато разглеждаме доклада, да отчитаме, а, че някои от поставените него въпроси вече са намерили решение, защото той бе изготвен преди да се извърши а, прегледа на дейността. Там се говори за неща, които са извън моя контрол. Аз работя с това, с което разполагам. Диалогът опира до това да се работи с реалностите и да се разбират по-добре хората. За а, участието участието на жените. Абсолютно не веднъж съм казвала, изключително важно е във всеки аспект от дейността, дейността ни, особено в областта на общата ни политика на сигурност и отбрана, да участват активно жени. Трябва да имаме равновесие на половете. Говорихме по този въпрос и при мисиите. Не винаги лесно може да се осигури това, но е част от оперативното планиране. Благодаря. Благодаря, госпожо Ашта. Вие бяхте много по-дисциплинирана от депутатите, европейските депутати в времето, което дали. Дам думата на господин Рамал Брок. Благодаря, господин председател, благодаря господин Данжон, че водите това заседание. Аз самият бях на прием на една дама, която дойде на посещение от Берлин. Искам да благодаря на господин Данжан и за този документ, който представлява изключително добра основа за нашето по-нататъчно сътрудничество с съвета и с леди Аштън. Смятам, че е изключително важно въпросите на, за сигурността и за отбраната да бъдат поставени отново на дневен ред. Има редица синергии, които могат да допринесат и за економии, и за постигане на по-голяма ефективност. И тук трябва да водим диалог с националните парламенти. Така че смятам, че с предложенията на господин Данжон ще бъдем в състояние да продължим този диалог, за което ви благодаря най-сърдечно. Благодаря ви за времето, което отделихте, за да бъдете тук при нас и да водим заедно този разговор. Виждам, че сте готови и между пленарните заседания да участвате в форуми, подобни на този наш днешен разговор така че да можем да избегнем организирането на големи заседания по важни теми, които да се състоят в полупразни зали. Смятам, че подобни дискусии са много важни. Благодаря ви за участието и ви пожелавам по-нататъчна успешна работа.